Hello everyone, good morning. Добро утро на всички. Надявам се, че сте подготвили картите си за гласуване. Защото първият тур на гласуването ще бъде електронен. First of all, I want to welcome uh, my... Искам да поздравя с е, добре дошла госпожа Дана Балкарова. Тя е председател на Комисията по околна среда в парламента на Чешката република. Добре дошла. So, the first vote today... Първото гласуване днес е за проекто резолюция за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от сетамиприт в определени продукти. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. End of vote is closed. Край на гласуването. Приема се. The next one is... Следващият вод е по въпрос с искане за устен отговор във връзка с нарушение на мрежата Натура 2000. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по същият документ, по списъка на съвета. Гласувайте, моля. Приема се. now we are voting on a draft opinion. Гласуваме за присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за происход и географските указания. Докладчик по стано... Е, имаме становище. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Now we are going to vote on amendments. Гласуваме изменения във връзка с действията на Европейския съюз след присъединяването към Женевския акт на Лисабонската спогодба. Но преди да гласуваме, искам да кажа, че 20 от 25-те изменения бяха внесени от господин Фланаган. 18 от тях са или редакционни, или езикови изменения. Искам да ви припомня, че съгласно правило 170 от нашия правилник, изменения, които са чисто езикови или редакционни, не са допустими. Искам само да ви припомня, че ако имате такива редакционни или езикови изменения, които предлагате, секретариатът няма да ги приеме. Има друг път, по който те да бъдат внесени. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. НП беше за. В такъв случай се отхвърля или гласуваме отново. Кой е за изменение номер 3? За, против, въздържали се, Отхвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме електронно по целия документ. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Приемаме предложението на комисията без предложенията, защото нито едно от измененията не беше прието. Казват ми, че тук ще гласуваме повече. Гласуваме доклад на тема прозрачност и устойчивост на оценката на Европейския съюз на риска в хранителната верига, докладът на госпожа Зомер. 180-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184. За. Против въздържали се. Нека да гласуваме електронно 184. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за. Против Въздържали се? Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Нека да гласуваме електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 231. Против. Въздържали се. Приема се. 232 и 233 и 234. Не, извинявам се, 232 и 233. Against. Abstentions adopted. Приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 269 за, против. Page 15. 268 is adopted if uh, 268 says no vote. Не гласуваме 268. Сега гласуваме 269. За, против, въздържали се, приема се. 69. Искате да гласуваме електронно 269. Край на гласуването. Госпожа Ятемаке е за, няма карта за гласуване, така че се приема. 270 за, против,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 The vote is closed. Mrs. Край на гласуването. Госпожа Ятемаки се въздържа, така че се отхвърля. И някой не е гласувал. Само да ви информирам. Гласуваме амблок, втори блок. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Блок 2. Гласувайте. Пак ми липсва един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 290 за, против, въздържали се, отхвърли се. 292 за, против, въздържали се, приема се. I am told that 28 is in block vote Казаха ми, че 28 изменение е в uh, вота uh, блок 2. 292 за 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 30 за. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I just flip the page. Uh, 29 in favor, against, abstentions adopted. 297 in favor, against, abstentions adopted. Въздържали се, приема се. Нека да гласуваме 297. Госпожа Ятемаки е за. 297. Отхвърля се. Извинявам се, госпожа Ятемаки е за, така че се приема. Ако не всички искат да гласуват, ще, това ще промени резултата. 299 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, 298 се приема, 299 с устно изменение от зелените. Има ли възражение към това устно изменение? Ако го приемате, гласуваме 299 с изменението. За против въздържали се, приема се. 31 за, против въздържали се, приема се.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 307 втора част. Против сте. Добре, нека да гласуваме електронно. Край на гласуването отхвърля се. Юри 62 за, против, въздържали се, приема се. 313 с устно изменение, поискано от левицата. Има ли някой против това възражение? Госпожа Зомър, против ли сте? Трябва да има още пет други колеги, които са против това. Добре, нека да гласуваме по 313 без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 37 за. Okay, I'm sorry. 339 and 340, who is in favor? 339 и 340 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 338 за. Против. НП бяха за или против. Нека да гласуваме електронно. Maybe you had a split vote in ALDA. I don't know. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 342, 3, 44 и 45, които са идентични. Така гласуваме с дигане на ръка. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля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 Против, въздържали се, отхвърля се. 349 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 350 за. Против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 350. The vote is open and it is closed. Край на гласуването отхвърля се. Юри 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 352 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 353 и Юри 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 355 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юр 71. За. Против. Въздържали се. Приема се. 350 и... Oh, I'm sorry, I'm going backwards. Jury 71. 358. Who is in favor? 358. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 359 за против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно. 359. Гласувайте, моля. And it is rejected. 360. Who is in favor? 360. Кой е за? Check 360. The Гласуваме електронно 360. Гласувайте, моля. Closed then. Rejected. Отхвърля се. 361 за. Против. Нека да гласуваме електронно 361. It's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 362. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 363. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 364. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. It's closed. Adopted. Приема се. Which one? No, she's talking to Peter. Ah, I'm sorry. <laughs> I thought I jumped over something. Um... 366. Извинявайте, помислих, че прескочих нещо. 366 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Let's I wanted to say it's да гласуваме. Стори ми се, че се приема. Край на гласуването. Приема се. 367 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 368 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 72 за. Против. АОД за или против? Бих казала, че се приема. Нека да гласуваме електронно. Vote closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 369 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 370 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Юри 73 за. Против. Въздържали се, нека да, гласу... нека да проверим а, електронно. The vote is closed. Adopted. Край на гласуването приема се. 371-372. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 373 и 374. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 375 за, против, <clears throat> въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 против, въздържали се, отхвърля се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме електронно. And is closed. Rejected. Край на гласуването отхвърля се. 382. Against. Abstentions rejected. Против въздържали се отхвърля се. 383. За. Против въздържали се отхвърля се. 381. За. Против въздържали се приема се. Компромис 16. За. Против въздържали се приема се. 390 и 391 за. Против въздържали се, приемат се. 389 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, приема се. Юри 75, не, 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, Явно имам проблема в списъка за гласуване. В такъв случай гласуваме анблок 3 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Приема се. Юри 77 за, против, въздържали се, приема се. Юри 78 за, против, въздържали се, приема се. Не се гласува последващите. 403 юри 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, отхвърля се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въз... 414 за, 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, Нека да направим проверка на изменение 414. Мисля, че същият резултат 31 гласа за, 29 гласа против. Да, както ви казах. 415 за. Против. Въздържали се, приема се. Юри 82 за. Против въздържали се, отхвърля се. 416 и 417 за, против, въздържали се, приемат се. Юри 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Риболов 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се, приема се. Юрий 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 428 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, приема се. Юри 85 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на Юри 85. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Юри 89 за, против. Алде, за или против? Как гласувате? За? В такъв случай смятам, че се приема. Но нека да направим проверка. Closed. Край на гласуването. Приема се. 440 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 441 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 442 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 443, 444 445 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 446 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 447 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 450 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 452 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53 е... Не се гласува по него. не се гласува, ако блок, ако на блок гласуването е едно и две бяха приятели, но те не бяха приятели, така ще трябва да гласуваме изменение 53. Казаха ми, че това е част от амблок гласуване номер 2. И тъй като отхвърлихме амблок гласуване 2, значи изменени 53 също е отхвърлено. Но ако искате да успорите това твърдение, госпожа Каденбах също смята, че е част от а, амблока. Същото казва и секретарията. Съгласна ли сте, госпожо Зомер? изглежда, че Юри 91 и 53 са идентични изменения и са част от Амблок гласуване номер 2. Apologize. <laughs> So, uh, jury 91 and uh, amendment 53 are Юри 91 и изменение 53 са идентични и са част от ампула гласуване номер 2, затова не ги гласувахме. Те бяха отхвърлени и по-скоро отпадат, когато отхвърлихме блок 2. Сега гласуваме изменение 452. А вече го гласувахме и го приехме. Юри 92 за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 455 и 456 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 457 и Юри 93 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 458, 459 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 460 и 461 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 400, не. 464 и Юри 95 за, против, въздържали се, приемат се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 или той е част от блока. 467 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. 467. Край на гласуването. Отхвърля се. 468 и 469 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 470 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 471 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 98 за против, въздържали се, приема се. 474 за, против, въздържали се, отхвърля се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 477 и Юри 101 за, против, въздържали се. Не стана ясно, нека да гласуваме електронно, моля гласувайте. 474 и Юри 101 приемат се. Юри 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 483 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка Не изменение 483. Моля, гласувайте електронно. And is closed. And it is adopted. This one? This one? 484, who is in favor? Just. Abstentions rejected. 486 in favor, against, abstentions rejected. 486 се отхвърля, 487 за, против, въздържали се, отхвърля се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, приема се. 491 и 492 за, против, въздържали се, приемат се. 493 за, против, въздържали се, отхвърля се. 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, отхвърля се. 496 за, против, въздържали се, приема се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 106 за, против, въздържали се, приема се. 499 за, против, въздържали се, отхвърля се. 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, приема се. Юри 107 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Зелените против ли сте? Въздържа, въздържате се, така ли? Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Промени се равновесието. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се. По технически съображения преводът на български се прекратява. Превод от български има до край на заседанието. Closed. Adopted. 515. No. Uh, This is adopted, so this uh, goes. And we go to 521, next page. Who is in favor? Against? Abstentions? Check. 5.21.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

тест, тест, тест.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 Und das macht es halt manches Mal sehr kompliziert. Thank you, Mrs. Kadenbach. Uh, now, Jade, your answer. Just a second. Yeah. Mr. Hansen, if you want to add something